Okay, friends, you are warmly welcome to our... Добър ден, приятели! Е, поздравявам всички на днешното заседание. Първа точка – приемане на дневен ред. Е, можем ли да я приемем без промени? Е, дневния ред? Да, благодаря. И така, с изключение на хрватски, разполагаме с пълен езиков режим днес – това беше информация за работните езици. Още госпожа Морен Шатия е поканила 20 души във вторник, 15 от 9 до 10.30. Те ще бъдат наши гости на заседанието на комисията. И още нещо. Ще проведем и едно извънредно заседание на 24 май е, в дневния ред сме включили дискусия с заместник-председателя на Европейската комисия Домбровски. С е, темата е структурния диалог. След това ще разговаряме и с комисаря е, Мариан Тайсен по предложението за е, Европейския орган на труда ЕЛА, така както бе поискано от координаторите е, с решение от 15 март. След размяната на мнение ще проведем и гласуване по структурния диалог и семинар по темата ЕЛА, организирана от политическия отдел. И така, очевидно, по протокола от 27 март до няма възражение или предложение за промени, тогава приемаме този протокол. И така преминаваме към следващата точка. От дневния ред цифровизация и автоматизация, предизвикателства за пазара на труда и системите за социална сигурност целта на изслушването, което ще проведем е да обсъдим въздействието на цифровизацията върху економиката и е, е, в частност пазара на труда висока степен на несигурност е, характеризира пазара на труда. Е, това е конкретното въздействие, независимо от това, че най-цитираният е, документ е, заявява, че около 47% от американските работни места, които най-вероятно ще бъдат автоматизирани в скоро време, през следващите едно до две десетилетия, всъщност няма да бъдат засегнати много от цифровизацията, не повече от 10% ще бъдат съкратени и все пак е, ние смятаме, че е, е, настъпва една поляризация на труда, на работните места, средно квалифицираните работни места, като тези в производството, да кажем, намаляват, но пък се увеличават тези, които изискват ниска квалификация или много висока квалификация, а също и явления като економика на платформите, така наречената гик е, економи, е, т.е. економика на е, работата по отделни заявки, навлизат все по-бързо на пазара на труда и за съжаление при тях отпадат допълнителни плащания, надбавки от различен вид, което се отразява естествено на крайното, крайните суми е, като заплащане. И така, ние ще проведем изслушването на базата на едно изследване, направено от СТОА. Ще дам думата първо на представителя на СТОА, е, господин Дакс. Но той, за съжаление, не е тук е, лично, тъй като неговия полет е отпаднал знаете, че има стачка на авиокомпании е, и е, за това ще дадем е, думата на първо на тримата експерти, които ще разполагат с по 10-12 минути и до тогава да се надяваме, че и господин Дакс ще успее да пристигне. И така, сега първо ще дам думата на господин Енгблом, който е директор по политическите въпроси и бивш е, така, правен съветник на е, ТЦО, Шведската конфедерация за работещите. Да, благодаря ви. Радвам се, че мога да представя моите виждания, както и вижданията на TCO, моята организация. Ние сме един от най-големите членове, в първата десятка сме на членовете на Европейската конфедерация на правсъюзите. Много се надявам, че и техниката ще проработи, така че ще можете да видите слайдовете. Thank you. Uh, new technologies uh, affect Новите технологии е, се отразяват на пазара на труда по, две, е, по два начина. От една страна е, структурни промени, от друга страна има пряко въздействие върху работещите. ще ви представя различни сценарии които иллюстрират въздействието на цифровизацията на пазара на труда. Някои от работните места ще отпаднат, но ще има и нови работни места и повечето от работните места ще се променят. Скоростта на промените ще бъде различна в различните сектори и страни а също и в различните предприятия. Това също е важно. Не бива да забравяме, че технологичните промени, естествено, са е, много голяма сила, но същевременно и е, политиката, която ще се провежда, ще е, играе особено важна роля. И така, е, ако погледнем публичните услуги, ще е, установим, че технологиите могат да се използват, е, за да е, се покрият все по-нарастващите потребности на социалните системи. Има и още нещо, което споделят повечето експерти. Ще са необходими нови умения – ще е, трябва, естествено, е, да се адаптира и цялата образователна система. От началното училище до е, последния курс на обучение в рамките на средното образование, но също и във висшето образование. Ще трябва непрекъснато и да се обновява системата на квалификациите, на повишаване на квалификацията, за да могат работещите да са в крак с технологичните промени. Четири от 10 работника смятат, е, че те не получават достатъчно квалификация, е, за да могат е, да се справят с предизвикателствата в тяхната работа. И така Стана дума за това, че е, ще е, растат е, е, така, нуждите от високо квалифицирани е, работещи, най-вече с висше образование, но също и ниско квалифицирана работна ръка ще се търси. Най-засегнати ще бъдат е, онези, които са в средата по отношение на квалификацията. И така, когато говорим за технологичните промени, трябва да знаем, че е, на всяка цена трябва да се предостави и съответната сигурност на работещите, ако те действително, е, ако желаем те да приемат технологичните промени колективното трудово договаряне, консултациите между работещи и е, работодатели. Трябва да се подчертая ролята на всичко това. Е, при всички положения новите технологии е, предполагат и по-добро прилагане на колективното трудово договаряне. Ще трябва е, да се промени и съотношението между права и отговорност в рамките на взаимоотношенията работодател-работник. При един първи е, така, преглед и прогноза, направена от ОИСР във връзка с новите технологии, и с е, новите видове економика, е, става ясно за това, че при всички положения има известно изместване и в е, ценностите и темите на е, тристранните е, разговори между е, работещи работодатели и синдикати как точно ще се организира работата. Това е изключително важно. Е, цифровизацията предполага и е, много добра е, организация и координация на процесите на класическата форма на полагане на труд, е, т.е. на постоянен трудов договор, е, постоянни работни места ще се допълва и от е, повече или по-малко нови форми на заетост, като е, временно заети, е, самостоятелно заети, заети единствено за определена поръчка и така нататък. Е, всичко това е свързано и с появата на економиката на платформи, Uber и други, като ATM, които бързо навлязоха на пазара на труда. По-голямата част от работата във връзка с изпълнение на определена поръчка означава на практика заемане на определено място за определено е, период от време, за кратък период от време, без е, е, никакви гаранции за и защита за работниците, защото те много бързо могат да бъдат освободени в момента, в който поръчката е изпълнена и, или е приключила в търговията на дребно, в системата на общественото хранене, е, обществения транспорт, е, таксиметрови предприятия. Е, това на практика помага на собствениците и работодателите в тези сектори да анализират потребностите от заетост и работна ръка в зависимост от потоците от клиенти които динамично се променят, но същевременно в определени браншове Сиридиан, Кронас, Инфлорс са така, предприятия, които е, бързо се налагат в економиката е, на е, следенето или на търсенето а, във връзка с изпълнение на определена поръчка, най-вероятно по-голяма част от тези компании а, чувате за първи път, но те вече са на пазара. И така, как можем да отговорим на а, тези промени? По отношение на организацията. Трябва да прегледаме, естествено, правната уредба да потърсим е, точно описание и дефиниция на е, економика на платформата, економика на търсенето, е, економика на работата по отделни заявки и сътрудничеството ние няма да сме в състояние, ако не направим това, да е, предотвратим неблагоприятното въздействие. Е, пазара на труда се обновява. Е, ще трябва да е, потърсим и е, начини за професионална е, сигурност, за здравеобазване, за защита на работещите във всички тези е, нови форми на економика на труда. Моята организация междувременно вече е, е подготвила и е, един писмен документ в това отношение. Ние ще трябва да потърсим начин да разширим приложното поле на онези форми е, на заетост, които действително защитават е, по-надежно работниците. Най-вече по отношение на здравеопазването, безопасността на труда, координацията е, е, в рамките на дадено предприятие, но и когато човекът не е постоянно заед, не взема постоянно място при атипичните форми на работа. Много често а, има в едно предприятие работещи, които а, имат дългосрочен договор, но а, това е съвсем различна форма на заетост от тези, които, така да се каже, работят по заявка, а, on demand. А, а когато говорим за социална сигурност, трябва да помислим естествено и за промените по отношение на е, квалификационните изисквания, е, по отношение на е, заплащането, включване на допълнителните плащания и при работещите на договор за кратко време, както и по изпълнение на отделна заявка. И сега стигам и до профсъюзите, до синдикатите. Ние е, трябва е, да се справим с е, тези предизвикателства, да организираме нещата по-добре с оглед на новите форми на заетост и да мобилизираме колкото е възможно повече работещи в различните форми на работа е, като членове на нашите организации, за да можем е, по-добре да защитим всички форми на заетост е, при колективното трудово договаряне. Можем да предлагаме и осигуровки на онези, които не са достатъчно осигурени, социално осигурени от работодателя. За Повишаването на квалификацията е голямо предизвикателство и за синдикалните организации. Те могат да организират е, е, сами различни форми на повишаване на квалификацията и да предлагат на членовете си е, обучения. Прилагането на новите технологии в професионалния живот е естествено е, е, е нещо, което е, би трябвало да бъде задача и на синдикалните организации. Бих могъл да говоря и още, но за съжаление времето ми стече. Благодаря. Благодаря. Преминаваме към следващия изказващи, а после ще дадем възможност за задаване на въпроси. В такъв случай може би да дадем думата на господин Дакс. Господин Дакс, готов ли сте? Междувременно, докато ви чакахме, дадах думата на господин Енгблум, който трябваше да се изкаже след вас. Но сега много ви моля е, да ни представите изпоручването на стола по въпроса, който обсъждаме. Разполагате с 10 минути. Благодаря, благодаря, че ме поканихте, благодаря на комисията по заетост, която ми позволи, за да имам възможност да представя резултатите от проучването. Съжалявам, че закъснях, тъй като самолета ми закъсня, но благодаря на колегата, който е, е взел думата в това време. И свършихме проучване в рамките на, 100, на стола относно естеството на новите технологии, които ще е, променят облика на трудовия пазар в Европейския съюз. Всички знаеме, че живейки в е, динамични времена, революционни времена, е, революцията всъщност е резултат от новите технологии, които също новите технологии, които променят цялата структура на трудовия пазар, както и на различните компоненти на трудовия пазар и на начина по който се развива економиката. Някои от тези нови технологии са навлизат в, включително и в заводите, в ателиетата и така нататък. И създават съвсем нов начин на работ, като например в, из, в областта на отпечатването, включително въвеждането на изкуственият интелект, роботите, които в близко, в близко бъдеще ще карат така наречените автономни автомобили. Е, не знаеме просто къде ще, къде ще се поставят границите на тези нови технологии. Нови технологии, които създадаха и блокчейн, Така че, отговора на въпроса, който си... От... Всички искат да знаят от какво ще стане вследствие на приложението на новите технологии. Смятам, че дискусията може да бъде обобщена в два компонента. Първо, Знаеме, че новите, новите технологии ще имат много големи последици, но това, което не знаеме е в каква посока ще бъдат тези последици. Тоест, ще има ли успешен резултат или ще има резултат, който може да бъде пагубен за трудовия пазар. Така че нека да, да разгледаме двата аспекта. Общото за тези два аспекта или за тези две, за тези две тенденции е, че машините, новите технологии ще поемат голяма част от така наречения ръчен труд или извършван от хората труд, включително и е, труд извършван в офиси, И този, този, този вид е, труд ще се превърне в автоматизирана дейност, е, извършвана от е, роботи или от съоръжения с изкуствен интелект. Същевременно ще се създадат нови възможности, нови нетрадиционни дейности тъй като машините с не могат да извършват всичките дейности, тъй като някои от тях са много специфично свързани с човешкият интелект. Ето вижте в банковият сектор – банкоматите заместиха а, касиерите и традиционната банкова работа, като тя се а, е, преобразува в е, а, нов вид дейност. Служителите в банките извършват предимно консултантски, проучвателни работи, дават давайки възможност за едно по-различно развитие на сектор. Още веднъж повтарям, някои, някои професии, някои занаяти ще изчезнат, но по-голямата част от тях просто ще се променят. Но какво ще стане, ако това развитие има неуспешен завършек. Какво ще стане с хората, които, от които вече, които вече няма да бъдат необходими в дадени сектори? Надеждата е, че ще има нови работни места и ще се развият нови видове дейности, но е, е, е възможно те, този вид дей, дейности да не са достатъчни. И това наистина е лошия сценарий, тъй като ще доведе до увеличаване на безработица. Е, много хора ще трябва е, да заемат, да е, заемат работни места, за които са е, свръхквалифицирани и съответно ще има спад в техните доходи. Това ще се отрази и на цялостната система за социално осигуряване, която ще бъде обременена от огромния брой хора, които са безработни. Това са двата сценария. Единия е приемлив, другия е неприемлив. Но какво можем да очакваме? Това е, това е въпроса, който си задаваме. Какви са полките, които можем да извлечем от натрупания до сегашен опит? сблъсъка между, техно, между технологиите, които създават работни места и които заличават работни места, не е нещо ново. Свидетели сме били в миналото на противоречието от раз, растеж и развитие, което същевременно създава и същевременно е, заличава или отнема работни места. Така е, аз съм по-скоро оптимистично настроен. Разбира се, трябва да се вземат предвид е, различните фактори. Някои смятат, че сега нещата са доста по-различни, отколкото са били в миналото, тъй като интернет присъства практически навсякъде и е много по-разпространен, отколкото на времето е било електрификацията или други. Е, знаете, че на времето електрификацията е имала последиците, които днес има интернет в е, света на труда. Информационните и комуникационни технологии ще играят експоненциална роля, а и е, потенциала на тези технологии непрекъснато се развива. Така че след, дори не можем да си представим днес каква ще бъде ролята и какво ще бъде приложението на комуникационните и информационни технологии след 2 или 4 години. В областта на производството, възпроизводството и така нататък, цифровизат, цифровизацията е революция, която е много по-различна и много по-мощна от всички революции, които сме е, преживявали в е, миналото. И в заключение смятам, че това, което трябва да се направи и мисля, че всички ще се съгласат с това, е, че са необходими много по- значими инвестиции в областта на образованието и цялостната образователна система трябва е, да бъде преориентирана към онези дейности, които няма да могат да се извършват от машини и съоръжения. Тоест, там където няма да може да има приложение на изкуствения интелект. трябва също така да се инвестира в инфраструктурите. Още нещо, което е от огромно значение – а, обучението на предприемачите в Европа, тъй като знаеме, че Европа има много голям научен потенциал, но недостатъчно развити ум, ум, практически умения, т.е приложението на, на високите технологии в, а, на практика в, на пазара на труда, а, там където американските фирми са много по- мощни и много по-конкурентоспособни. Мисля, че ще приключа до тук. Благодаря, господин Дакс. А сега ще дам думата на професор Валерио де Стефано, който е изследовател в Института по трудово право в университета в Лювен. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за любезната покана. Ще се опитам да се спра на някои аспекти на пазара на труда като специалист, юрист в сферата на правото на труда, на трудовото право. Аз се интересувам най-вече от някои качествени характеристики, които ще доведат до промени преди да навляза в е, детайли, ще ви информирам за моите основни послания. Е, първо, ние се нуждаем от прозрачност е, при използването на технологиите. Как точно ще се използват технологиите, най-вече изкуствения интелект, за подобряване на резултатите от работата, но и каква ще бъде алгоритмиката на бъдещия труд. Трябва да надхвърлим рамките на ограниченията, които съществуват в момента в условията на и пазара на труда, не бива да продължаваме с така по-стеснения обхват на синдикалните организации. Ще трябва да те да разширят своето приложно поле и членството в тях. И освен това, е, не бива в никакъв случай да изключваме е, е, в дефиницията на заетост и социална закрила хората с увреждания. Напротив, те трябва да вземат все по- голямо място. Когато говорим за новите форми на заетост и новите форми на економика, имаме предвид най-вече економиката на платформите, като Uber, Deliveroo и други. Е, много важно е, е това, за което вече говориха и моите колеги. Е, все повече е, хора, работещи в домашни условия, самонаети, е, използват платформите за намиране на работа. Те проявяват все по-голям е, интерес към тези е, сектори на економиката, които е, в общи линии не срещат е, одобрение, широко одобрение, но е, при всички положения трябва да се мисли за е, колективно трудово договаряне, което да обхване и е, економиката на платформа МИТЕ и е, да се осигури един минимум от е, социална защита. Е, при всички положения е, новите форми на заетост е, дават възможност за достъп до заетостта, до пазара на труда, но времено те създават и условия на засилена несигурност, защото хората не получават предварително точна информация и сигурна информация за това как ще бъдат заплатени техните е, усилия, техния труд, е, какви ще бъдат е, социално-осигурителните им права. Ако клиентът обаче не е доволен, платформите съответно взимат дисциплинарни мерки и по този начин всъщност допринасят се на по-добра трудова дисциплина. Е, така че не бива да се ограничаваме единствено до негативните аспекти. Това, което е сигурно, е, че разликата между традиционните, конвенционалните форми и новите форми на заето са огромни економиката на платформата в много случаи обаче не предлага и правна сигурност. Така че, когато има спорове, съдът в някои случаи решава делата съобразно е, е, конкретните факти и обстоятелства, но в други случаи просто отказва е, да реши в полза на работещите. Единствено поради това, че работещите не могат да предложат никакъв договор. Така че трябва да се имат предвид всички тези особености, но също време и да е, посочваме и положителните аспекти. Работещите могат да избират, да кажем, дали ще работят през деня, през нощта, е, в работни дни, в е, празнични дни. Тази гъвкавост не се предлага от всеки друг конвенционален работодател. В, ако нямате възможност да изпълните задълженията си, вие не можете и да поискате съответното заплащане е, и е, от работодателя или съответно от клиента. Така че е, при всички положения има и хубави страни, но има и неприятни страни, които биха могли да се отстранят при една по-добра социална защита. Да, ние все още не знаем как точно се организират нещата в рамките на платформите и когато вие не се появявате, да кажем, на работа в един определен и предварително договорен момент, няма да получите заплащане или можете да бъдете санкциониран. Но гъвкавостта е характерният елемент е, именно за платформите. Страхувам се, че в бъдеще те ще е, навлизат все повече на пазара на труда. Е, надявам се при едно по-добра форма на управление която е много далеч от нашите традиционни представи за организация на труда как да се насърчават работещите, как да се уволняват работещите. Всичко това естествено е много по-различно при платформите. И много често те, за съжаление, в момента работят без необходимата прозрачност в ущърп на работещите за тях прозрачността е абсолютно необходима и най-добрият начин да се постигне повече прозрачност е социалният диалог, традиционните тристранни преговори за колективно трудово договаряне. КТД е най-надежният и гъвкав инструмент за осигуряване на правата на работещите по един разумен начин е, е, в е, взаимоотношенията с работодателя. Ние трябва при всички положения да сме сигурни, че ще надхвърлим рамките на и ограниченията на традиционното колективно трудово договаряне и ще се обхванат и само за сега има правни пречки в това отношение. Колективното трудово договаряне много често се възприема и като опит да се ограничи цената на труда. Само наетите обикновено не работят на твърда фиксирана цена. Те желаят да разполагат със свободно пространство за ценообразуване и договаряне, но има начини да се помисли и по тези въпроси в рамките на КТД. Последователността е много важен момент в усилията да се обхване и нетрадиционните да се обхванат и нетрадиционните форми на заетост, като се прояви повече гъвкавост и е, с помощта на технологиите е, хората е, ще разполагат действително с повече гъвкавост. Е, макар, че работата им по същество ще се различава много от конвенционалния труд. Благодаря ви. Thank you. Благодаря. А сега ще дам думата на доктор Бер... Герлин Твискирхен, заместник-председател на Международната асоциация на юристите в благодаря. Благодаря за възможността да взема думата. Тук съм за защото бях ръководител на едно голямо изследване относно трудовия пазар и изкуственият интелект, но в обикновения в ежедневния живот съм юрист. Относно основните резултати от проучването са следните, че стегнати са както и служителите, така и ам, хората на ръчният труд, както отрасъла на производството, така и отраслите на а, услугите, в които живеят, които работят около 89% от европейците. Това, това води до нови форми на работа, в които биват включени и тези, които са монети. Третото. Има, има риск или опасност от масово без, безработица, както правилно се позовахте на едно проучване от 2015 година, където се казва, че 47% от работните места биха могли да бъдат засегнати. Миналата година излезе така нареченото изследване Маккензи и има и ново изследване от тази години, в, в което се казва, че 50% от дейностите ще бъдат променени, а 50% ще бъдат засегнати и 20% ще бъдат абсолютно изменени. Но при всички но при всички случаи резултатите от проучванията, макар и не толкова песимистични, като тези представени от преждеговорящите, водат до това заключение. Но при, при всички случаи държавите членки и работодателите в а, държавите членки някакси закъсняват спрямо еволюцията на технологиите. Технологиите се развиват главоломно. И, мога да мога, мога да кажа, че от, а, юри, от а, законодателна гледна точка се опитваме да доготвяме а, закъснението, но не успяваме да бъдем в крак с а, какво може да се случи в глобализирания свят? Бъдещия трудов пазар ще бъде засегнат от две два фактора. И включително правната рамка, която ще управлява новите промени и на второ място образованието, образованието и още веднъж образованието. В, в случая Съединените щати заземат челна позиция с, Силикон Вали и други, но Европа е също в доста добра позиция и е, след това имаме континенти като Азия и Африка, където подготовката е, е като цяло абсолютно недостатъчна. Е, за бъдеще е, за бъдеще страните с ниска ниски трудови разходи няма да бъдат конкурентно способни. Ето страните, които са водещи в областта на текстилопроизводството Виетнам, Пакистан а, и други страни ще бъдат недостатъчно неконкурентно способно, е, способни и тези в, в, в бъдеще тези производства ще се върнат в Съединените щати и Европа. И това може да има и последици за Средна Европа, където все още цената на труда е много по-ниска. В а, изследването на Маккензи се правят аналогии между така наречените богати страни и страните със средни доходи. Е, Китай и Индия през следващите 10 години няма да бъдат е, жертва на е, изместване или на извеждане на работни места, докато страни, като страни от Европейският съюз, Япония, Съединените щати, където се констатира и застаряване на населението, най-вероятно ще, ще страдат от изместване на работни места извън границите. Аз вече казах в а, уводните си думи, че ще, ще бъдем е, свидетели на поляризация на, на дейностите, дейностите из, из, изискван, изискащи високи умения, ще има много по-малко промени, докато в в сферата, където се изискват малко умения, много малко от работните места ще могат да бъдат запазени. От от друга страна, ще има много повече нужда от работна ръка в места като домове за възрастни хора и така нататък. Но тук има един културен елемент, като например в Япония констатираме много, по, много все повече присъствие на роботи в а, домове за възрастни хора и така нататък. Така че не трябва също така да, внима, да внимаваме какво ще стане с а, така наречените а, дейности или работни места, които изискват средна квалификация. Много от тях може да се променят и трябва да имаме предвид и да предвидиме какво, какво ще се случи с хората, които в момента изпълняват този вид дейност. Сега, ко, а, кои ще бъдат най-подходящите умения за бъдеще? А, виждате, а, че обучението или образованието такова, каквото е или такова, каквото беше, ще остане в а, а, миналото. Няма, няма, няма да бъде адекватно ще бъде, ще бъдат необходими така наречените софт умения, възможността да се работи в екипа, да има много повече гъвкавост и хората да имат възможност и умения да работят в многофасетно околна среда. Това това означава, че цялостната образователна система трябва да се промени, както в средното образование, така и по места. Те също така не трябва да забравяме, че и тези, които са били обучени на място, на работното място, а, също ще бъдат засегнати, тъй като тези работни места най-вероятно ще изчезнат за в бъдеще. А, променя се и лексиката по, а, по, появяват се нови понятия, нови структури, като матриксни а, структури. М- Е, възможността да се работи във всяко време, независимо къде се намира е, лицето и, възмо, и възможност за взимане на решения от е, дистанционно. Но това, но, но новите, но, новите действителност ти трябва да променят и лексикологията, тъй като да, за, за сега все още е, понятията, свързани с е, труда, отговарят на стара действителност. Е, и какво от тук нататък и е, законодателството? Мисля, че преждеговорящия правилно каза, че е, успеха зависи от е, доброто законодателство. Законодателството трябва да бъде проактивно, а не реактивно. Второ, необходимо е, е да работиме в специфични области на правото, които да отговарят на променящо се динамични компоненти а, а, като различни директиви, а, времето за почивка и така нататък. Смятам, а, че трябва да заличим и клауза 23 в а, но, на нерегресивната клауза в член 23. необходимо е също така да държавите членки да, цифро, да цифровизират различните да, да, да задължат цифровизирането на различни а, дейности, да се вземат а, мерки за а, служителите с по-малко умения, да се а, е, осигурят е, известни социални е, права на самонаетите служители за и същевременно те да имат възможност да се включат в колективи или в синдикати или не, аз не вярвам в автоматичната, в, в успеха на автоматичното а, участие в а, подобни структури. Благодаря ви за това, че ме изслушахте. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Франка Салис Мадинър, кой, която е докладчик за Европейския социален и економически съвет. Имате думата, госпожо. Euh, Добър ден, благодаря госпожо председател. Благодаря, че ми давате възможност да се изкажа по тези въпроси. Така че аз се изказвам от името на Социално-економически е, комитет. Аз съм французойка и съм от е, СВДТ. Економическия и социален комитет на, Европейс... на Европейския съюз от 2015 година излезе с немалко становище относно отражението на цифровизацията върху е, труда, върху работещите, но също и върху другите елементи от обществото. Искам да припомня, че ние представляваме Организацията на потребителите, работодателите и другите части на европейското на гражданското общество. Цифровизацията открива много въпроси, дава възможности и рискове. И комитета не е против всичките тези промени. Второто нещо е, че на европейско равнище ние, гражданите, искаме едно цифрово е, преминаване към цифровия свет, който да бъде справедлив, който да се основава на основните стоености на Европа. Тоест е, работа, работа за всички, социалния прогрес, високо равнище на социална защита и намаляване на бедността и неравенството. Не защото е, работните места са технологични, те трябва да водят до повече неравно... неравенство или бедност. Това са принципите, които ръководят нашата работа. И няколко послания, за да може Европа да се възползва изцяло от автоматизирането, трябва да може да се разчита на една образователна система, която да работи добре, която да отговори на предизвикателствата, това вече беше казано няколко пъти, да има социален диалог, постоянен диалог с социалните партньори и колективни трудови договори, които отговарят на нуждите. Но и трябва да се забравя също и система на едно нормално а, облагане. За труда няма да говоря много, защото колегите казаха много неща преди нас и предвижданията горе-долу не са верни и ние смятаме все пак, че има лица, които ще бъдат по-уязвими от други и а именно на тези лица ние трябва да обърнем повече внимание. И когато се говори за Европа, се говори също и за държавите членки, а те не са всичките еднакви по отношение автоматизирането и цифровизацията. Има много голяма разлика. Няма да цитирам, примерно, между, да речем, Словакия и Финландия или Норвегия. Има много големи различия. Освен това трябва да не се забравя нещо, което вече беше казано. Ако някоя, някое работно място може да бъде автоматизирано, не значи, че това трябва да бъде направено. Но има и други фактори, които регулират тези неща. Има политически избори, демографски фактори. Например, в Германия е един завод за автомобили има много повече роботи, отколкото една такава, и такъв завод във Франция. Просто защото Германия в един момент беше изпаднала е, липса на е, работна ръка и премира към автоматизирането. Но има и е, различните сектори могат да бъдат засегнати повече или по-малко от автоматизирането. Тоест, има разлики между държавите членки, между различните квалификации и трябва Европа да води политика, която да може да бъде е, в подкрепа на страните, които са най-много засегнати. А освен това, разбира се, компетенциите, образованието са много важни, но ние в едно от становище, което изготвяме в момента за изкуствен интелект. Като се говори за изкуствен интелект, сближаващ интелект, за промените за социално отговорните промени, които, когато те са неизбежни. Какво значи социален интелект? Това значи, че по модела на Нидерландия, например, трябва да участват работещите, защото света на труда е нещо много важно за всички тези промени. Тоест, работещите трябва да участват във въвеждането на новите технологии. Те да бъдат да, да участват, да, да разбират, за да виждат, те трябва да си останат все пак в центъра на всички тези процеси и да участват в подобряването на, на, на света на труда. Смятаме, че това е много важно. Тоест да се консултираме с работещите относно въвеждането на новите технологии. Както беше казано също, има принципи на прозрачност, на отговорност, на етичност, което беше препоръчено от Европейски, Европейския съюз относно изкуствен интелект. И всички принципи трябва да се прилагат. Например, етичността, принципите на справедливостта в света на труда означава, че не трябва да лишаваме работещите от тяхната работа. И не може да си помислим, че човекът вече не е не, не, не, че човекът не, рабо, не командва машината, всъщност той е подчинен на нея. И е, гледане в бъдеще, ние вече сме малко изостанали. Дори ако не гледаме бъдещето достатъчно на време, няма да може да се преборим с а, тези твърде бързи промени. Ние трябва да открием възможности за лицата, които загубват работа, да преминат курсове на обучение и да получат помощ от предприятията. А освен това, моят доклад, моят доклад вече чух много неща, предвижда някои форми на социален диалог. Например, във Франция имаше право на изключване, т.е. да се признае, че с технологичните инструменти работещите могат навсякъде, по всяко време, да бъдат подчинени на, на, на, на свързване. Т.е. да бъдат свързани. Те трябва да могат да отговарят на имейли и така нататък. Това е едно ново право, но сега вече се говори за изключване. Има и права, които трябва да са свързани с лицата. Едно лице може да има различни статуси статус и да бъде независим, да работи като служител и така нататък. Което е важно всеки път, когато се променя, той да, да, да има своите права, права на, права на обучение, права на, на социална закрила и така нататък. И накрая въпросът, например в Дания на съвсем скоро беше, е, имаше един колективен договор с една дигитална цифрова платформа. Това е нещо като нещо, някаква една премиера, което означава, че синдикатите се адаптират. Това беше в е, Имаше споразумение за една година, след това ще се направи равносметка, но става въпрос, че се взимат под внимание новите форми на работа и това, че работещите работят чрез платформи, не значи, че нямат права. Трябва да бъдем много внимателни за това, което става, синдикатите се променят не много бързо, но с все пак неща, нещата вече се разбират и мисля, че изкуственият интелект ще послужи, ще послужи на синдикатите, за да може те добре да се ориентират в работата си с различните видове трудещи се. И това беше кратко. Разбира се, ако имате въпроси, ще отговоря с удоволствие. Благодаря. Yes, if... Благодаря. Ако членовете на комисията желаят да зададат е, въпроси е, към е, нашите гости, имате възможност да го направите сега. Депримиращо е това, което чухме. Картината, която се очерта, действително е потискаща. Сложно ще бъде хората да намерят е, работа, да я запазят, тъй като работните места и пазарът на труда ще се променят непрекъснато всеки ден. Поради е, революционните промени в техниката и технологиите, които ще упражняват силен натиск е, върху работното място и, и работещите. законодателството ни не е, не е актуализирано и не отговаря на е, динамиката на развитие на пазара на труда. Очевидно по различен начин ще бъдат засегнати е, работещите в зависимост от степента на квалификация, на образование – ще има и е, по-изострени конфликти, е, по-сложни конфликт, конфликти. Ще трябва да се проявява повече гъвкавост. Е, за... Ако сте само наед, е, е, така да се каже, ще е, бъдете особено привлекателен за вас самия. Но Няма за сега да навлизаме очевидно в повече детайли, но знаем, че е, е, и данъчното облагане, не само заплащането, ще бъде голямо предизвикателство. На темата се разглежда и в други парламентарни комисии в Европейския парламент. Огромни са промените, които е, вече е, настъпват и които предстоят. Е, и новите поколения ще бъдат много силно засегнати, макар че те приветстват някои от тези промени. Въпросът е как действително да накараме хората в по-голямата да им част да приемат тези промени. Естествено, е, синдикалистите, е, изследователите, парламентаристите ще трябва да проработят много сериозно и да е, се замислят как ще на накарат хората да повярват в възможностите на новите форми на труда, които ще се наложат, е, вече се налагат и ще се наложат в по-голяма степен през 10 и 15 години. Да, а, Да, има и положителни аспекти, има и е, отрицателни аспекти. Е, като че ли е, и мозъкът ми се раздели, е, така да се каже, е, тъй като и картината бе доста смесена. Въздействието, последствията на е, цифровизацията могат да се предвидят. Вие е, цитирахте изследвания на Айсера, е, Макенси и други. Е, става дума не само за поляризация на е, работните места и пазара на труда. Става дума и за много по-мащабни е, послания. Питам се, е, как точно е, ще разграничим нещата? Дали става дума за кокошката или за яйцето, кое е първо? ние е, е, естествено е, ще трябва да се съобразяваме с особеностите на новите форми на труда. Не можете да бъдете непрекъснато близо до вашия работодател. Ще се работи се по-независимо и дистантно. Може би ще е необходимо по-малко така, управление и ръководни е, служители на средно равнище, но най-много се тревожа от това, че цифровизацията ще покаже съвсем ясно, е, че съществува е, е, пропаст между и разделение между трудовото право и реалността. Вие казахте, не изчаквайте е, така, е, промените да ни залеят като цунами. Е, същевременно е, економиката използва във все по-голяма степен е, дигитализацията, цифровизацията. и също времено ангажира работна ръка, обаче не им предлага съответното социално осигуряване и социална закрила. Когато наемате самонаети и то така on demand за изпълнение на определена заявка, няма нужда да им плащате социални, но осигурителните вноски и здравните осигуровки. И като че ли става дума за една трансформация, за едно преминаване на все по-голяма част от работещите, от работници към самонаети знаем, е, още и днес има е, ново е, съобщение за това, че всъщност Макдоналдс не плаща осигуровките на своите работници. И как всъщност можем да предотвратим това цунами, както вие го нарекохте? Как можем да запълним тази празнота, е, този вакуум в е, трудовото законодателство в момента и да направим пазара на труда по-прозрачен, включително и по-добре защитен. Е, съжалявам, вие използвахте всъщност. Говорихте за прозрачност и предсказуемост на пазара на труда, на работните места, да, как можем да го постигнем. И така, за да предотвратим е, това цунами, как е, е, да подготвим хората за е, новите форми на економика и новата форми на заетост и да предотвратим експлоатацията без каквато и да било социална защита. Благодаря. Редица въпроси. Да. Моля, имате думата и вие желаете да вземете. Вие засегнахте много въпроси. Да, в крайна сметка ще има някакво предложение, което ще реши е, част от въпросите на е, новата форми на економика. Е, ще трябва да гледаме повече в бъдещето. Е, естествено, е, ще трябва да извличаме полки от миналото. Е, когато говорим за социална закрила, за социално осигуряване на европейско равнище, е, ние в института, в който работя в, към университета в Лиц, е, виждаме, че е, моделите са различни в различните държави членки. В Обединеното кралство, в Испания, на мястото на социално-осигурителните права. Да кажем, се въвеждат някакви други права, да кажем, свободен уикенд или празници, но също време се намалява трудовото възнаграждение, така да се каже, поевтинява труда има е, работници, които е, или е, работна ръка, която ще закупи, загуби работното си място, но също времено ще има и работещи, които, да кажем, ще работят в транспорта, шофьори на камиони, в логистиката или в търговията на дребно, е, които ще работят е, по заявка, т.е. те ще загубят е, постоянните си места. Аз не вярвам UPS шофьорите да, т.е. тези, които транспортират товари, да в международните ния транспорт или в националния транспорт да запазят постоянната си заетост. Страхувам се, че те ще загубят работните си места, защото ще се работи по поръчка. Благодаря. А, благодаря. А, господин Енгблом има думата. Да, благодаря. Сега, дали става дума за положителна или за отрицателна е, е, история? Около 15% от работните места е, ще е, се закрият. Е, да кажем, при около 10% ще се променят нещата. Най-малко. Ние смятаме, че и през 20 век имаше много промени, които се отразиха на пазара на труда в целия свят и в Европа. Това бяха огромни промени и ние трябва е, да. И сега продължават промените и те стават все по-драстични и естествено трябва да се справим с това е, явление. не става дума за това е, как да забавим това развитие, а става дума за това как да ускорим процеса на подготовка и подготвеност и желание на хората да приемат тези промени но при всички положения е, трябва да сме сигурни, че технологиите се прилагат и на практика така, че хората да се идентифицират с тях, да смятат, че те са е, и да вярват, че те са включени в технологиите, и, а не е, да остават с впечатлението, че технологиите ги изместват. И въпросът е дали трудовото право да изостава наистина. Имаме още един опит от 20 век. Трудовото право е много гъвкаво. Основната концепция на трудовото право, а именно взаимоотношението работник-работодател, се развива непрекъснато ръка за ръка с процесите в економиката. Труд... Но непрекъснато чуваме, че трудовото право изостава. Не, то не изостава, напротив. То се развива непрекъснато. Въпросът е да направим тази концепция, която лежи в основата на трудовото право, по-разтеглива, по-еластична и гъвкава и новите форми на економика естествено са изключително динамични, бурни. Те скъсват изцяло с традиционните форми и затова преобладава критицизма. Но когато погледнем бизнес модела, той в момента изключва хората от, и ги лишава от права. Е, като погледнете какъв е, е, как изглеждат нещата в някои държави членки, естествено става ясно, че е, е, има такива тенденции, но изключително важно е данъчното облагане да обхване тази е, нова форма на економика и заетост и същевременно и социалното осигуряване, така че хората да си получават е, полагащите им се плащания. Е, независимо от това, че става дума за е, взаимоотношения е, много често между работодател и самонает, но те трябва да са равнопоставени и съответно да бъдат осигурени същите права. И последователността при наемането на хора е, за изпълнение на заявка и в момента, в който вие можете вече, е, така да се каже, да станете е, е един често наеман, е, самонаед е, от даден работодател, се придвижвате колкото, е, доста по-близо до постоянното място при този работодател. Е, това са неща, които са свързани естествено с развитието на място. Благодаря. Благодаря. Валерия Стефан. Имате думата. Благодаря. Първото, което искам да кажа е, че не можем да очакваме изцяло положителна или отрицателна картина на начина по който ще се развият нещата. В крайна сметка, ние винаги смятаме, че технологиите са отделна част от развитието на обществото, добро или лошо. А не, по принцип технологиите са част от живота и регулирането, урегулирането има за цел точно да насочва нещата към добрата посока. Що се отнася до до това да убедиме платформите да водат преговори и да направят нещо. Цел, цел, целта е не е да ги убеждаваме. Всички платформи или всички предприятия трябва да се съобразяват с, с, състоятел, с на, съществуващото законодателство. Ако те не го правят, то трябва да се вземат мерки срещу тях. А ако законодателството не отговаря на изискванията, то, то трябва да бъде променено. а, и да се вземат мерки, когато те използват само а, възможността да използват по-ефтина работна ръка, без да понесат цената на това. Тех, тех, технологиите също така биха могли да бъдат а, използвани за оценка на а, резултатите и то не само на платформите, също така в а, по в а, по-класическите форми на дейности, като например електронните гривни, които проследяват движенията на хората, включително гласовото разпознаване и други такива, т.е. технологии, които всъщност дават възможност за непрекъснато наблюдение и мониторинг. И а, включително и що се отнася до закрилата на лични данни. Тоест, още веднъж нещата не могат да бъдат черно или бели, а просто а просто трябва да насочваме и да внимаваме, защото технологиите да бъдат печеливши за нас, т.е. да сможем да се възползваме от възможностите, които те ни предоставят. И се спра до тук госпожа Гола. Благодаря, госпожо председател. Има два аспекта, които са много интересни. От една страна технологичните промени и цифровизацията ни се представят като нещо, като че ли естествено. Тоест, нищо не може да направим друго, както примерно приемаме сезоните, зиме, лет и така нататък. Това е една технологична революция, която ние просто трябва да се справяме с последствията. Смятам, че ние трябва да може да засегнем и въпроса с технологичния избор, който се прави и този въпрос, според мен, е основно политически, т.е. ангажира проекта на общество, което ние искаме да създадем. Дали трябва всъщност да приемаме каквото и да е. Виждам някои работещи, на които се предлага да да, да, да бъдат съоръжени с чипове, за да може по-лесно да преминават през някои постове и други непрекъснато трябва да реагират на някакви електронни и нови играчки. Това не е нещо ново. В автомобилната промишленост, например, поне в има хора, които човекът също се е превърнал част от машината. Мисля, че тук е, един, е, трябва да бъде проведен един много сериозен политически дебат от обществото за избор на технологиите. Не само ние как да се приспособяваме към някакъв избор, който някой друг е направил вместо нас. И второ, как а, е, има и рискове, възможности, трябва да се намалят, разбира се, рисковете и да се разчита повече на възможностите, но е, тук стои въпрос и за този за, за личността, работещия. Вие говорихте е, от името на социалния комитет. Е, това е лишаването от труд на работещи. Мисля, че е важно. Още повече промените, които се извършват днес, водят до един процес, много силен процес на индивидуализиране на работещия в работния процес с еф... отражение върху здравето. Като, като гледам какви са проучванията, които се правят с проблемите, здравните проблеми, не само с бърнаут, а, имам немалко елементи, които се подчертават като причини за нови болести, заболявания на работата. Именно тази ситуация за загубване на смисъл за труда за, от, за работещи и от друга страна изключване на работещи от това, което на времето беше колектив. Не знае дали сте разглеждали във вашето проучване именно и тези елементи. Да, прав сте. Залогът е, в нашите общества, за нашите политици, залогът за социалните партньори това е да се избере в какъв свят ние искаме да живеем и каква роля искаме да има а, машината, интелигентната машина. И това днес а, а, струва ми се, че няма достатъчно консултации, достатъчно размисъл, когато тези технологии се въвеждат. Мисля, че от страна на социалните партньори дори, преговорът не е на достатъчно добро равнище в Европа. Социални, не говоря за социалния диалог, но искам да говоря съвсем откровено. И мисля, че все пак има известно упорство да се регулират, да се узаконяват нещата. Ще дам един пример – директивата за условията и предвидимостта, прозрачността при условията на труд, бяхме задължени да излезем с една директива, защото е, колективните трудови договаряния се провалиха. Така че а, е, съществуват проблеми и мисля, че в Европа ние не сме на висотата на това, което Европа очаква – и предвиждаше в, и което, по, в, по отношение колективните трудови договори за регулиране на всякакви форми на работа и иновации. Сега, вярно, нещата са много по-впечатляващи днес, като а, си представим роботите, които вземат мястото на хората, но проблемът с въвеждането на новите технологии – е ефекта, който е- се произвежда върху условията на труда, здравето, сигурността на работещите. Днес тези проблеми не се вземат достатъчно под внимание. Глобално. А и индивидуално, защото обществата и предприятията и секторите не са еднакви. Има известни е, известна основа, която трябва да бъде е, универсална за всички, което наричаме цокъла на европейските права, което е минимум права, който, да се, който цокъл може да се подобрява, да се променя съобразно контекста, но смятам, че е, миналия месец от господин Валани имаше един доклад, който казваше, че иска да се даде смисъл на е, изкуствения интелект. Трябва да се види какво да се направи, за да се насочи да се насочат нещата, за да видим какви искаме да бъдем утре. И основното място е това на човека, отношението на човека с машината. И препоръките, които дадохме в едно становище миналата година за изкуствения интелект, беше човека трябва да остане, той трябва да, да, да владее, да управлява машината, а не обратното. И това, което ни плаши, са тези черни кутии, т.е. има алгоритми, които работят сами, самите се развиват, без ние много да разбираме какви са резултатите. Струва ми се също, че трябва да подготвим нашите инженери за е, етичните залози, моралните залози, да направим така, че машините, които изграждаме да служат на човека и на човечеството, те могат да помогнат много, действително на много хора. Говоря за хората, които могат да имат недъзи, проблеми и така нататък. Има предвид също и всички възможности, които се отварят с а, новите технологии в медицината и в други области. Има много възможности, но трябва ние да ги контролираме. И както вие, господин Коней, казахте, трябва максимално да се използват възможностите, а рисковете и отрицателните отражения да се намалят максимално и да се подготвим за това, значи да се подготвим за света, в който ние желаем да живеем. Thank you. Благодаря. Анелина Дестепан. Благодаря, госпожо председател. Бих искал също така да се върна към ролята на законодателното урегулиране. Както каза господин Роля, нещата в един момент нали, върват напред и не можем да реагираме сега в крайна сметка, да, в момента говориме колко работни места ще бъдат загубени, колко души ще бъдат изхвърлени от работния пазар и така нататък. Но ние забравяме, че ние, европейците, имаме, разполагаме с необходимия инструментариум, за да е, реагираме. Е, вклю, е, включително и задължение за преговори между трудещите се и работодателите, в, когато става дума за изнасене на работни места или закриване на работни места и така нататък. Така че социалният диалог може да служи за по-доброто управление на технологичните развития. А, също така би трябвало да е, добавиме е, и прозрачността, управление, прозрачното управление не само на тези работни места, които ще изчезнат или които ще бъдат е, изменени, променени, а включително и на другите работни места, защото ако не го направиме, хората ще се страхуват все повече и повече от технологиите. Те ще се противопоставят на промените и това ще се отрази на производителността и на економическият ръстът. Така че мисля, че доброто управление на технологиите могат да дадат възможност за много по-добри трудови перспективи за бъдеще. Благодаря, господин Енгло. Мисля, че много добър въпрос беше зададен. Дали трябва да приемаме технологиите? Не. А, ние, хората, не обичаме много технологиите, но от друга страна, в континент като Европа трябва да признаеме, че технологията е нещо, което може да се използва за повече конкурентоспособност, за създаване на тези блага, които, към които се стремим, за да живееме добре. Тоест трябва да бъдем положителни към а, подхода си към технологиите, но разбира се, трябва да видим как управляваме технологиите. Всъщност, ние не трябва да управляваме или регулираме технологиите сами по себе си, а съпътстващите е, фактори и последици, начина по който това ще се отрази на. Е, да речеме, на набирането. Ако, примерно, работодателят си служи с, с технологиите, за да прилага дискриминация, то тогава това не може да се приеме. Или начина на организиране на самият труд. Е, Знаеме, е много важно да има добро взаимоотношение между трудещите си на дадено работно место и по-вишестоящите в иерархията. И за това не трябва да се да се забрави, че за всеки, за всяка технология седи и е, човек, е, чу... и работодателя никога, никога не трябва да има възможност да се скрие за е, технологията. Е, трябва да се използва технологията като съоръжение, но в никакъв случай не като е, защита или като е, извинение за вземане на неподходящи решения. А, и още веднъж казахме, че технологиите могат да се използват за създаване на благан и е, а, ние трябва да се възползваме също така от уникалният инструментариум, с който разполагаме тук в Европа, за да извличаме полза от тези технологии, господин Дакс. Благодаря. Is... Да. Технологията не пада от небета, а тя е създадена от човека, от човешкият интелект. Тя е създадена. И да се спра на нещо, което ми се струва много важно относно тех... новите технологии. Струва ми се, че имаме някаква, а, някакви когнитивни пропуски. Знаеме, че някои работни места са застрашени знаеме кои точно работни места биха могли да изчезнат, да могат да са застрашени. Това е ли проличава в проучванията, но в тези проучвания не се казва нищо за работните места, които ще бъдат създадени или биха могли да бъдат създадени от новите технологии. Т.е. говори се за загубите, за отрицателната страна, но не и за това, което можем да получиме така че нямаме никаква никаква представа от ползите, които можем да имаме от това, което можем да спечелим. Не трябва да бъдем прекалено песимисти. Разбира се, трябва да бъдем предпазливи, но в никакъв случай да не се страхуваме от новите технологии. Благодаря ви. Благодаря ви за тази положителна нотка. Защото като цяло е, дискусията в продължение на 45 минути беше така доста потискаща, но сега виждаме че има възможност да развиваме и някакви надежди и планове за бъдеще, които да са реалистични. А сега ще помоля нашият, е, моя съп председател да продължи. Благодаря ви за всичко, което ни представихте. Сега господин Ролен ще а, бъде председател на следващото заседание, което ще бъде относно проучване, относно социалната закрила на работите и служителите в економиката, основаваща се на платформи. Благодаря. Предлагам да започнем веднага. Всъщност ние продължаваме да дискутираме по тези предизвикателства. Например, е, социалната защита на работещите в економиката на платформите е изключително важен, важен въпрос. Като комисия на Европейския парламент ние пожелахме да бъде извършено едно проучване, което е доста стабилно. Това е най-малкото, което може да се каже. Имаше около 50 на интервюта с експерти, 200 работещи на платформи така че имаме един инструмент, който позволява да излезем с някои препоръки по това, което трябва да бъде осигурено като социална защита за работещите в един сектор, който те първо се разраства в нашите економически системи. Така че давам думата веднага на авторите на проучването. Всеки ще може да се изкаже 10 минути. Господин Кристофър Фор, както господин Марк Стюарт, Предлагам господин Фор веднага да вземе думата. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за възможността да представя основните си тези Ние ще говорим повече за условията на заетост и е, в е, рамките на економиката на платформите. Е, много интересно ни са процесите по отношение на труда и заетостта на платформите. Ще говорим естествено и за гъвкавост и за създаването на нови работни места правния статус на работещите, на самонаетите, на работещите на договор. Не всички тези форми са покрити от съществуващите социално-осигурителни системи и системите за социална закрила професор Марк Стюарт и е, Саймон Лойд е, също ще допълнят това, което аз ще ви кажа. Е, призната е, е така, необходимостта от нови е, законови разпоредби е, във връзка с социалната закрила на самонайтите. Комисията вече излезе със съответните е, намерения и документи. Е, прозрачност, е, предсказуеми е, условия на труд, е, закрила на работещите така наречените платформени работници. Трябва да разберем как точно се развива економиката на платформите. Има редица спекулативни е, така, тези, е, но е, ще се опитаме да очертаем е, развитието, без да навлизаме в спекулации. Естествено, движещите сили, двигателите на растежа е, трябва да се очертаят, както и ползите и предизвикателствата за работниците и последствията за социалната закрива. Комисията по заедостта е, осъществи е, това е, проучване през 2017. Тогава получихме поръчката за него. Ние се опитахме да обхванем различни платформи, Amazon, Mechanical Turk, Clickworker, Crowdflower, Microworkers, Microworkers, в 8 е, е, държави членки България, Германия, Дания, е, Испания, Франция, Италия, Польша, Обединеното кралство бяха проведени 50 интервюта с различни заинтересовани страни, като обхванахме и посредниците. Първо, трябва да се опитаме да дефинираме основните понятия, които използваме. Много често те се припокриват. Ние говорим за вида работа в рамката на платформите, на економиката на платформите. Говори се и за економика на споделянето, за економика на сътрудничеството като нещо положително но също времено се използва и понятието gig economy. Това е економиката на работа по отделни заявки, която се свързва с повече несигурност. Е, е, обикновено всъщност се говори за плат... работа на платформа. Е, това е заплатения труд, опосредстван от онлайн платформата която се използва много често от Amazon Mechanical Turk, от Crowdflower, Micro Workers. Около 1 е, до 5% от населението е, всъщност печелят е, пари по този начин, работейки за платформа много от тях всъщност упражняват и някаква друга професионална дейност, но от време на време печелят пари и допълнително ползвайки платформената работа, която се предлага онлайн. Много по-малко е обема на така наречената економика на споделяне в истински кратката и форма, в същинската и форма, е, расте неимоверно бързо е, делът на е, работата чрез платформи. И така, какво установихме? Първото, което установихме и което е най-важното във връзка с ползите и предимствата на економиката на платформите и съответния труд, е, че хората имат възможности за допълнителни доходи. Освен това, за много от тях полезно е и това, че те имат възможност да работят при домашни условия – това се възприема като е, голям плюс е, от една голяма част от хората. Именно тази гъвкавост по отношение на работното време се възприема като нещо много положително. Но много важен е въпросът колко доволни са хората е, от заплащането. Много ниска е, е степента на задоволство от заплащането. Също времено това, което е важно е естествено да има една перспектива за растеж на заплащането, за увеличаване на заплащането, което обаче не се установява при голяма част от работещите. 200 е, от е, интервюираните е, говорят за това, че са доволни, но също времено много малък е процента на тези, които смятат, че имат добри професионални възможности за растеж при работата чрез платформа. Около четвърт от, е, така да се каже, от е, е, работещите зависят изцяло от тази работа на платформа. Около една четвърт. И така, клъстерите на работниците чрез платформа са иллюстрирани тук. Повечето от е, работещите имат и друга, е, друго работно място или друга професионална дейност, освен работата, която извършват е, чрез платформата. Около 95% от анкетираните така че при тях степента на зависимост е ниска. Имат известни финансови затруднения аз ви казах, че чрез, в тази първа лява колона около 95% имат друга работно място и по тази причина не се чувстват толкова зависими. 27% изпитват затруднения от финансов характер но има и такива, които в омерена степен ползват възможностите за подобна работа. Повече от тях имат все пак друга работа, в умерена степен са зависими, и имат и около 33%, да кажем, зависимост и затруднения от финансов характер. Какви са предизвикателствата по отношение на социалната закрила? Риск от така, трудна, непривлекателна работа. Това са и работещите, които а, е, имат много по-малка а, е, а, е, възможност за социална закрила. Малкото форми на социална закрила, които а, предлага работата а, чрез платформа, а, също са а, несигурни, спорадично се предлагат. А, е, несигурността е, е всъщност е, основният елемент много често всъщност става дума за възможността на работодателя най-вече да изключи, така да се каже, работниците от каквито и да било социални права или да ги изключи от кръга на работещите. Така че това се възприема като голям негатив в сравнение с стандартните трудовоправни взаимоотношения. Макар, че така, се смята, че именно това е, е начин да се използват и стандартните форми на социална закрила е, в економиката на платформите, за да се решат проблемите. За много от хората е, всъщност така, другото работно място, което те имат, също е несигурно и затова те предпочитат да работят и да си набавят допълнителни доходи и допълнителни възможности за труд и чрез платформа. Разширяването на социалната закрила, това е основният момент и основното предизвикателство. Необходима е реформа на системата за социална сигурност, за да се осигури включване на работещите чрез платформи, на атипичните форми на работа. Е, трябва е, да се постигне е, равнопоставеност по отношение на социалните права. една голяма част от заетите в економиката на платформите смятат, че те всъщност са изключени, така да се каже, от социалната закрила и системата за социална закрила. Има различни инициативи, чрез които би могло да се постигне подобрение, най-вече в рамките на синдикати, на посредници, на така че да, е, те да придобият и необходимата правна форма, която да гарантира е, последователност в действията за социална закрила. Необходимо е промяна в законодателството в това отношение. Е, по-добри доказателства, по-добри, е, по-сигурни факти. Става дума за включване на е, економиката на платформата и заетостта чрез платформа в е, националните статистики. И по този начин ще може да се обхване по един по-надежден начин работата чрез платформа. Това е и възможност работниците да бъдат по-добре представени е, чрез е, синдикатите, чрез различни е, е, органи... посреднически организации и е, така е, цялото ни общество е, и да обхване тези нови форми на Сайтос. Е, е, в името на една по-добра социална закрепа. Мерси, благодаря ви за представянето, благодаря за проучването. Аз говоря и от името на колегата Дехюста, която работи усърдно по въпросите свързани с платформите. Както правя както правилно относно структурата и работата на тези платформа и трудно е наистина да се направи оценка на тяхната тук в нашата комисия. Особено когато разговаряме с представители на комисията. Трудно е, трудно е наистина да разберем за какво става дума, така че благодаря ви за това проучването показва, че трябва да, да предприемеме действия и да създадеме поли, политика, която да даде възможност за устойчиво и социално справедливо развитие на а, моделите на работата на платформите са толкова различни, колкото и в другите видове дейности. Тоест има прилики и различия. Сега, колкото до регулаторната рамка. дейности онлайн и те да имат платформите да имат същите права и задължения като всички останали. В никакъв случай те не трябва да имат по-малко задължения спрямо работещите за тях и от това да се възка на, със, на съществуващата регулаторна рамка и нормативна уредба включително и различните нови форми на гъвкавостта и може би по натам Директива, която да е посветена на платформата, включваща минимални стан, стандарти за работа, права и задължения. Едно проучване на а, института Фридихойто положение е добро. В момента се извършва едно проучване, което а, да представи очертанията на една бъдеща проекто директива. Можете ли е, да ни кажете какви според вас трябва да бъдат минималните критерии, които да влезат? И второ, е, проблема свързан с класифицирането на трудовите но обчертание на е, а, а, на самата професия. По принцип се казва, че повечето хора, които работят по платформи, са само наети, така, но ясно, ясно, че не... По какъв начин не можем да задължиме работодателите, самите платформи да сключват договори с своите трудещи се и да се обърне тежестта на доказателството. Тоест, по този и съм и самите трудещи се или работещи с платформите ще могат да защитат своите права. Е, смятате ли, че това е възможно и обсъждали ли сте го в рамките на проучването? Или въобще а предвидими и прозрачни трудови условия? Доколко това ще може да бъде е, доколко и трудовите условия на работещите на платформите ще могат да бъдат е, включени. И... Okay, if, if I start... Така, може би аз няколко думи относно е, дебатите, които сме провеждали в така, произвеждането на, на това проучване. Много дебати бяха проведени а, помежду ни относно а какви, каква трябва да бъде